естествено отделя голямо внимание на проблема с насилието и тя ще включи този въпрос в следващите си разговори в края на януари. Благодаря, уважаеми господин комисар Дегух, казва председателя. Така приключваме разговорите по тази тема. Имаме 6 резолюции от различните партии. и една обща резолюция. Гласуването ще е след приключването на разговорите днес. Следващата точка в дневния ред е положението свързано с правата на човека в Бахрейн. Първия оратор е господин Шлютер за една минута. Автора. Благодаря, господин председател. Скоро ще минат две години откакто правителството в Бахрейн се изправи срещу протестите с сълзотворен газ, с насилие, с хвърляне в затвора и забрана за пътуване. Имам една дума само да кажа на ръководещите в Бахрейн. Прекратете тази практика. В нашата резолюция ние предлагаме забрана за износ на сълзотворен газ и на всички средства, които водят до потискане на протестите. Всъщност протестиращите проявяват невероятно търпение. Важно е ООН и не само ООН да се намеси, за да помогне на хората в тази страна и да се избегне гражданската война. Всъщност, имаме особена отговорност към европейските граждани, които са в затвора. Имам предвид най-вече един швед, който се казва Мохамед Ал Моктат. Благодаря. Благодаря, колега Шлитер. Господин Танък за една минута. Господин председател, голяма част от това, което се случва в кралство Бахрейн след противоправителствените протести е неприемливо. Има непропорционална проява на насилие срещу протестиращите, много от тях бяха убити. Тези, които отговарят за подобни насилия, трябва да бъдат изправени пред съда. Моята група е силно безпокоена за това, че някои от протестантите са лишени от гражданство. Също се поставя под въпрос безпристрастността на съда. Следва обаче да имаме предвид, че има важни предизвикателства пред конституционната монархия в Бахрейн. би било ужасно, ако се стигне до свалянето на прозападното правителство. Следва да бъдат разследвани злоупотребите и насилието, но аз читам, че трябва да има стабилно правителство в тази държава и пълно спазване на правата на човека за всички в тази държава. Благодаря. Колегата Вержия има думата. Благодаря ви, господин председател. Бахрейн е една от арабските страни, в които тунизийската революция предизвика вълна от масови протести, които бяха репресирани с много насилие. И още по-зле, репресите бяха извършени с помощта на съседа в Саудитска Арабия. От две години насам репресиите са непрестанни и нарушаването на правата на човека също се увеличават. Опитват се да ни накарат, че става въпроса само за не, не особено важен конфликт между религиозни общности. Но става въпрос нещо различно. Подобно на Тунис, тук става въпрос за искания от социален и економически характер. Въпреки това, някои държавите членки продължават търговските си отношения с Бахрейн и дори им, им предоставят оръжие и други средства за репресии срещу протестиращите, като например с отворен газ и други средства за контрол на масовите безредици. Кога най-накрая международните е, изисквания на хуманитарното право ще започнат да бъдат защитени от Европейския съюз и неговите държави членки. Крайно време е ЕС да бъде на висотата на наградата за мил, като получи. Благодаря, госпожо Вержия. Дам думата на госпожа Андре Кенене. Благодаря. Като част от делегацията на Европейския парламент, аз посетих Бахрейн преди един месец. Ние в Европейския парламент смятаме, че страните от съвета на страните около Персийския залив са важен партньор. Но не можем да пренебрегнем насилието в тези страни и по-конкретно в Бахрейн. На 7 януари Върховния касационен съд осъди някои е, бахренци, няколко човека за, за заговор срещу сваляне на властта. Един от тях е, е лице, което е затворник заради вижданията си, всъщност няколко такива затворници на съвестта. Аз призовавам всички затворници поради убежденията си да бъдат освободени и това ще бъде основа за водене на реален диалог. Благодаря госпожо Андрекене. Сега госпожа Ойлан за две минути. Благодаря, господин председател. Като част от арабската пролет, протестите в Бахрейн първоначално бяха насочени към получаването на повече политически свободи и равенство за шиитското население. Но техните цели трябва да бъдат все още реализирани. За съжаление, управляващите не позволяват да се води свободен дебат по въпроса и вместо да комуникира с протестиращите, се предприемат насилствени мерки срещу тях. Има случаи, при които правителството, за съжаление, наруши правата и свободите, най-вече на правото им а, свободно изразяване а, и на а, мирно ни демонстрации. Но въпреки това трябва да признаем, че има някои положителни промени, например назначаването на омбудсман за центровете за задържане. Ние не искаме да се намесваме във вътрешната политика на Бахрейн, само настояваме да се спазва демократичните принципи и че основните граждански права и свободи ще бъдат спра... спазвани. Този парламент настоява бък... властите в Бахрейн да продължат реформите, да премахнат ограниченията за всички видове демонстрации, да освободят политическите затворници и да позволи присъствие в страната на представители на международните хуманитарни организации. Благодаря колегата Репо за една минута. Благодаря ви, господин председател. Положението с правата на човека в Бахрейн за нещастие не се е променило. Посетихме Бахрейн декември миналата година, посетихме затвори и се срещнахме с политическите затворници. Мога да ви уверя, че положението с правата на човека е много сериозно. Едновременно с това обаче трябва да си даваме сметка и за общата геополитическа ситуация чрез своята резолюция Европейския парламент изпраща послание на добра воля, но едновременно с това ние изискваме да се извършат обещаните реформи. Бахрайнската държава трябва да започне истински диалог с представителите на гражданското общество. Населението на Бахрейн започна протести и се опитва да изрази своята воля за по-демократично общество службата за външна дейност на Европейския съюз и всички европейски институции трябва да положат максимални усилия за освобождаването на политическите затворници в Бахрейн. Благодаря ви, господин Репо. Сега от името на НП, госпожа Вайдере, имате една минута. Децембър ногале свади Цилвактиесиб комите делег... Благодаря. Уважаеми колеги, в края на декември аз бях ръководител на една делегация в Бахрейн. Срещнахме се с представители на правителството и на опозицията. Публикувахме прес-комюнике. Съвсем скоро ще разгледаме положението в Бахрейн в подкомисията по човешки права. Така че малко съм изненадана, че днес обсъждаме този въпрос като въпрос със спешен характер. Естествено, има основания за притеснения, някои съдебни решения, потисканията на свободата, но има и положителни промени в тази страна, промени в Конституцията, независима анкетна комисия сега е създадена по отношение на полицейските действия полицаите, които са използвали твърде голямо насилие, сега ще трябва да отговарят за своите действия. Премиерът на страната посети политическите затворници. Резолюцията, според мен, е твърде тесно тесногръда. Ние искаме да подкрепим тази страна. Госпожа Гормай. Въпреки някои положителни промени в страната, включително права на гласуване на жените. Има влушаване на спазването на правата на човека през последните две години. Има изтезания, използване на прекомерна сила срещу демонстрантите, крути мерки срещу правозащитниците. Има също забрана за влизане в страната на представители на международни организации. Ратифицирането на Международната конвенция по правата на човека би било една важна стъпка напред. Създаването на международен механизъм за наблюдение ще доведе до правилното и прилагане. Гражданите трябва да имат възможност свободно да изразяват политическите си мнения. Надявам се, че изборите през 2014 ще се проведат в една по-демократична атмосфера и ще се гарантира широко политическо представителство. Благодаря. Благодаря, колега Гормай. Преводачите правят всичко, което е по силите им, но ако спрат да превеждат, ще трябва да ви прекъсвам. Така, че когато четете текстове, моля да си поемате от време на време дъх. Господин Грубачек. Благодаря ви, господин председател. Нарушаването на правата на човека е престъпление, което не може да бъде толерирано в която и било държава по света. Ето защо не можем да допускаме подобни действия от страна на правителствата, на която и било държава. Правителството на Бахрейн е веднъж било обвинявано в репресии срещу младсинствата, особено срещу християните. Много често престъпленията различен вид, включително и убийства, са толерирани от властта. Европейския съюз се осъжда подобни действия нееднократно, но не е достатъчно Европейския парламент просто да изразява своето становище. Много по-важно е да се предприемат редица мерки, които ще сложат край на тези престъпления. Европейския съюз разполага с средство, което може да използва за, защи... за закрила на християните. Ако не го стори, това ще бъде поява на слабост и ще бъде поява на допускане на репресии срещу християните. Благодаря ви, господин Гробачек. Думата има господин Мърфи за една минута. Благодаря, господин председател. Вече почти две години населението на Бахрейн е потискано, атакувано от режим, който е твърдо решен да не даде на народа си демократични условия за съществуване и човешки права. Всъщност последните две години 100 убийства са извършени без съд и присъда, 1800 човека, включително малолетни, са арестувани. Има безбройни случаи на отвличания, сексуално насилие, мъчение и така нататък. Основните капиталистически сили говорят за демокрация в региона. Същевременно САЩ, Великобритания и други страни осигуряват оръжие за този режим, а сълзотворния гос, газ, например, се използва срещу цивилното население. Трябва да се спре подкрепата за бахрейнското правителство. Аз искам да подкрепя тези унеправдани хора, които се борят за промяна на това общество. Освен това, Бахрейн трябва да бъде извадена от различни международни организации. Колегата Лишек. Благодаря ви много. Като Европейски съюз е, ние трябва да отправим много ясно послание към властите в Бахрейн, в смисъл, че конституционни изменения, които подобряват спазването на правата на човека и правата на жените в частност, ще бъдат подкрепени от наша страна. Но ние няма да подкрепим нарушаванията на правата на човека, репресиите срещу опозицията. И използването като претекст борбата срещу тероризма. Ние, ние трябва да заклеймим твърдо подобни практики. Трябва също да сме внимателни да не превръщаме в жертви населението като цяло. Благодаря. Имате въпрос по процедурата синя карта или искате изказване по, по процедурата спонтанни изказвания? Синя карта. Колегата Сони. А, ви, oui, excusez-moi. E, chciałbym zapytać, Бих искал да попитам дали уважаемият ми колега е наясно, че положението в въпросните, въпросната арабска страна е доста по-сложно, колкото ние си го представяме. Аз посетих Бахрейн и мога да ви уверя, че това е единствената страна в региона, която позволява изграждането на църкви от страна на християнското младсинство. И всъщност голям брой християни могат да присъстват на богослужения. Това е важно да се отбележи. Благодаря ви за допълнителният коментар. Напълно съм наясно с този факт и съвсем ясно заявих, че трябва да се прави разграничаване между положителните промени, които се извършват в Бахрейн и които са с подчертано демократичен характер. И едновременно с това трябва да осъждаме действията, които са отрицателни, особено по отношение на защитането на правата на човека. Благодаря ви, господин Лишек. Думата има госпожа Севарам Рама. Благодаря, господин председател. Вероятно не разполагаме с всички подробности относно сериозността на положението в Бахрейн и въпреки това трябва да изкажем нашето сериозно притеснение относно положението в тази страна. Международната общност трябва обаче да подкрепи положителните развития. Караля на Бахрейн одобри създаването на такава анкетна комисия, която да разследва насилието. Сега работата на тази комисия трябва да доведе до реални промени на място. Най-важното за мен е да се спре насилието срещу жените. Това е нещо отвратително. Бахрейнските власти трябва да направят всичко възможно тези действия да спрат. Независимо къде се случва нещо подобно и независимо колко е силно едно правителство, в крайна сметка, когато има такова насилие, властта винаги се проваля. В днешния свят няма как да останете затворени зад една желязна завеса. В крайна сметка, репресиите и нарушаването на човешките права рано или късно приключват. Благодаря, господин Савама. Сега стигаме до спонтанните изказвания. Имаме твърде много хора, които са поискали думата. Моля да приемете моето решение да дам думата само на хора, които не са се изказвали още. Госпожа Скрижевска. Да, съвсем правилно произнесохте името ми. Задача на Европейския парламент е да обръща внимание на всички случаи на нарушение на основни човешки права непрекъснато се занимаваме с а, а, нарушение на правата на човека в а, Бахрейн. А, продължава да се прилага насилие прямо у нези, които настояват а, за промени, а, както стана ясно а, и от а, решението на Касационния съд на Бахрейн, който потвърди присъдите за лишаване а, от свобода и доживоден сътвор на някои правозащитници. Ние искаме да се заеклемет всички случаи на безнаказаност, на всяко кое, нещо, което води до накърняване на човешкото достоинство. Ние настояваме за освобождаване на правозащитниците в Бахрейн. Благодаря. Госпожа Шпижлевска, госпожа Маковей. Mă voi referi și eu... Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да спомня въпроса с насилието срещу непълнолетни. непълнолетни. През миналият месец близо 80 непълнолетни на възраст между 16 и 18 години са били задържани в центрове за задържане за възрастни. Така, например, 16-годишният Мухамад Мухамад от Синтера е бил отведен от дома си в началото на декември и е бил изпратен в център за задържане за възрастни, без им има възможност да се свържа с семейството или с адвоката си. След следващите няколко дни е бил изпратен в друг център и в крайна сметка е освободен на 20 декември. Срещу него са повдигнати никакви обвинения, никой не знае защо е бил задържан. Това е просто един пример, има и много други подобни и аз бих искал да призова властите на Бахрейн да прекратят незабавно този вид задържане и агресия срещу непълнолетни. Също така не се прави разграничаване между пълнолетни и непълнолетни по време на протестите. Правото на протест също трябва да бъде зачитано от властите в Бахрейн. Съдебната система на страната трябва да води независими разследвания и трябва да наказва виновните. Благодаря ви, госпожо Маковей. Думата има Франк Гернингер. Благодаря, господин председател. Окоръжени от успеха на арабската пролет, бахрейнските граждани също излязоха на улицата и поискаха да има реформи, да се защита демокрацията, да има граждански свободи. През феврари ще станат две години, откакто започнаха тези протести. За съжаление, протестите бяха неефективни. Правителството не се решава, да отстъпи, използват се куршуми и други е, форми на насилие. Мисля, че трябва да бъде полица на Бахрейн пред Международния съд и различните международни организации. Беше създадена независима анкетна комисия за разследването на нападенията срещу цивилни. Мисля, че само конструктивният диалог с обществото, справедливия диалог може да доведе до решения, които да са дълготрайни и които ще доведат в крайна сметка до мир и стабилизация в страната. Благодаря госпожо Герингер Оденберг и накрая госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Положението с правата на човека в Бахрейн продължава да ни безпокои. Решението на Касационния съд да потвърди присъдите срещу 13 правозащитници показва неспособността на правната система на Бахрейн да защитава основните човешки права. Особено съм обезпокоена от факта, че правата на децата често се пренебрегват в Бахрейн. Много често деца се задържат, им се отправят присъди като на възрастни. Има също съобщения за проявено насилие и изтезания на малолетни лица. Правозащитните органи трябва да променят поведението си. Положението на жените в Бахрейн също следва да бъде подобрено. Благодаря, госпожа Басеско. С това приключваме по процедурата спонтанни изказвания. Давам думата за заключение на комисаря Дегухт. Господин председател, уважаеми членове на парламента, най-напред бих искал да приветствам хората, като играе Европейския парламент в запазването на интерес към Бахрейн в рамките на Европейския съюз. Бахрейн вълнува службата за външна дейност и върховния представител на Европейския съюз. И ние работим по всички интереси, които засягат обществото на, Бахрейн. Имахме редица срещи, включително и двустранни срещи с края на Бахрейн. Макар и в по-малка степен в сравнение с, с периода на незабавното започване на протестите, през 2011 година продължава да има проблеми в Бахрейн, а процесът на национално помирение все още не е завършил. Миналата седмица Върховният представител изрази своето съжаление от решението да се запази присъда срещу 13 правозащитници. Надяваме се да се прояви милосърдие към тях и да бъдат да бъде проведена амнистия на правозащитниците, участвали в протестите. Диалогът, който беше предложен просто наследния кръц, беше окоръжаваща стъпка и беше приветстван от представителите на опозицията. Всички граждански организации трябва да използват набаната инерция да подготвят терена за провеждане на тези преговори. Също така призоваваме властите на Бахрейн да приложи препоръките на независимата анкетна комисия и също така да има предвид редовните доклади, които се приемат от ОНЕ. Това е много важно, за да може да се започне сега справенето с дългосрочните проблеми за бъдеще. Също така